представи поправка към текста, прият от парламента в съответствие с точка 4 от член 231 на правилника. Тази поправка ще се счита за приета, ако до 24 часа след обявяването искането, направено от политическа група и членовете, е постигнало съответният прак. Поправката може да се намери на вебсайта на парламента.